Благодаря ви. Така. Сега. Разбира се, нищо нямаше да постигна без помощта на тези, които са от двете ми страни. А сега минавам към следващата точка от дневния ред. Госпожа Регина Бастос по програмата Дафне дава ми думата. Благодаря, господин председател. Програмата Дафне е единствената европейска програма, която има за цел да закриля децата, младите и жените срещу насилие. Тази година тази програма е един истински успех от 1997 година, защото а, проектите, които финансираме, приключват успешно. И се надяваме, че това ще продължи. Ние практически бяхме единодушни относно доклада. Имаше само едно въздърж... един въздържал се. Благодаря на всички онези, които допринесаха за изработването на а, доклада. Насилието срещу жените, децата и младите е наш приоритет и за съжаление това продължава да бъде действителен а, факт. Има най-различни форми на насилие чрез е, дори при използването на социалните мрежи е, и други нови начини на упражняване на насилие. По този начин се упражнява и сексуално насилие върху младите. В условия на криза и на бюджетна дисциплина е много важно да е, оцениме и финансовите последици от този проблем и цената, която това и това, което това ни струва в здравеопазването. Огромни разходи за здравната система, за полицията и този проблем има и социална и економическа цена. От миналата година бе взето решение програмата Дафне да бъде записана в цялостната стратегия, но ние предпочитаме тази програма да остане независима, автономна а, програма. Първо, защо, за, да, за да можем да продължиме да преследваме целите, които сме си поставили, трябва да има необходимото е, финансиране. И второ, тази програма трябва да бъде много видима, много прозрачна. Ако искаме тя да бъде ефективна, то трябва да направиме защото и е, НПО и местните органи на властта да знаят по какъв начин могат е, да имат достъп до финансиране, как, как е, да, да бъдат помогнати. Понякога има много добри малки проекти, но те трябва да бъдат подкрепени по-добре. но трябва да имаме иновативни подходи за решаване на проблемите, пред които сме изпрявани. Е, трябва да има да имаме общ поглед на проектите в различните държави членки и възможност да имаме да, да, да правиме сравнения, за да извлечем най-добрите практики. Също, същевременно трябва и да довеждаме до вниманието на общественото мнение този проблем чрез медиите, в училищата, чрез информативни е, кампании. Благодаря ви, госпожо. Госпожа Николай, синя карта. Приемате ли въпроса на госпожа Николай? Да. Николай. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика. Европейския парламент трябва да подкрепи тази програма и нейната независимост след 2014 година. Проблемът не е решен и продължава да се разширява, разходите, особено социалните разходи, не са оценени, но те заплашват европейското общество. Е, това не беше въпрос, казва председателя. Искате ли да отговорите? Искам да ви припомня, че синята карта се вдига, когато имате въпрос към докладчика, докато за вашия коментар, може би, трябваше да го направите а, по време на спонтанните изказвания. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председателю. А, искам и аз да поздравя колегата Бастос за доклада. Програмата Дафне трябва да получи а, надлежно финансиране. Така можем да се борим с различните форми на домашно насилие навсякъде. Параграф английско G е много важен. В моята страна имаме една програма от Отворени врати, която се съфинансира от Европейската комисия посредством Дафне 3 заедно с Австрия, Обединеното кралство, Чехия, Словения. Работим. Става дума за жени емигранти, които са били обект на насилие. Инициативата им дава възможност да се интегрират в румънското общество, и да станат лидери в своята общност. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Следващия оратор, госпожа Гион. Благодаря ви. Е, поздравявам госпожа Басто за този изчерпателен доклад, който повдига всички въпроси, които бяха очертани в доклада за оценка на комисията. Той а, е, набляга на участието на НПО, на дребните структури, на всички, които могат да допринесат за постигане на целите на програмата. Съжалявам обаче, че нямаше реален дебат по доклада, за да наблегнем на продължаващото насилие към е, жените, към девойките, към децата. Е, и е, това, че са премахнати препратките към проституцията, към сексуалната експлуатацията на жените, остават проблеми, които трябва да бъдат доизяснени. Е, когато говорим за превенция и за образование, за стереотипи, има две важни теми. Първото е, е да се запазят е, размерите на средствата на финансиране на програмата Дафне и да запазване и на името на програмата и за в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Сега колегата Ромева и Роеда, една минута. Sí, muchas gracias. Uh, efectivamente la crisis no puede... Благодаря ви. Не можем да се извиняваме с кризата, за да не инвестираме в решаването на такива важни проблеми в Европейския съюз. Кризата понякога служи за извинение да се пренебрегва нарастващото насилие към жените. И това е един съществен проблем, който трябва да разгледаме тук. Не само защото той на е економически щети, това е вярно, но това е вторичното, преди всичко. Последиците от насилието трябва да бъдат изкорен... Причините за насилието трябва да бъдат изкоренени а, не трябва да се водят идеологически дебати, за да не се стигне до заклеймяване на жените, които всъщност са жертвите и са най-уязвими. Смятам, че имаме отлична възможност да продължим дебата. Трябва да не забравяме и, че в, на много места жените са и дискриминирани. Благодаря. Благодаря. Много моля следващите оратори да, да спазват времето, което им е отделено, защото госпожа Ческова една минута. Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям доклада на Европейската комисия. Това е инициативен доклад. Много е важно тази програма да бъде, увенчава с, да бъде увенчана с успех. В крайна сметка, малките неправителствени организации са най-голямата закрила за жените, но те а, не разполагат с огромни средства. И за това а, тези НПО трябва да бъдат подпомагани и субсидирани. Обикновено те имат много, познават много добре въпроса, е, те изработват много качествени проекти. Аз подкрепям и призива в доклада за правилното преразпределение на средствата в държавите членки, за равноправното участие, за увеличаването на средствата за малките организации и асоциации, които помагат на жените. Благодаря ви. Госпожа Заборска имате думата. Благодаря, госпожо господин председател, госпожо комисар. Бих искала да благодаря на госпожа Бастос за този доклад. В момента разглеждаме приоритетите за бъдеще и тук има залегнали някои инициативи, които доказаха своята резултатност. За защото ДАВ, чрез ДАВ не можем да достигнем до жертвите на насилие, които по друг начин не могат да бъдат подпомагани. Включително и жени и деца, които са жертви на социално изключване и на насилие като цяло. Защото насилието не винаги е само физическо. Е, може да има насилие, част от насилието е и детската порнография, и сексуалния турмоз, и е, да, в Дафне също така са включени и новите форми на насилие чрез е, социалните мрежи, интернет. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Благодаря много. Последният изказващ се ще бъде господин Прендегас, за да... За, за... А, госпожа Прендегас. But my gender. Бив да се извинявам за пола си. Важно е Дафне да бъде част от програмата за права. Трябва да се даде финансиране на бъдещи инициативи, подобно на предишните три програми Дафне. Съгласна съм, че трябва и малките НПО да бъдат финансирани приоритетно, защото те са много важни за постигане целите на програмата. В моята страна има различни организации, които участваха в програмата ДАФНЕ, бяха финансирани от нея и това допринесе за възпиране на насилието срещу жени, деца и млади хора. Нашия миграционен съвет в Ирландия работи с Европейския съюз, за да може да подобри услугите, които предоставя на жертвите на сексуален трафик и бяха спасени много деца. Важно е Европа да продължи а, да подкрепя добрата работа, която извършват подобни организации в цяла Европа. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Erteilen wir der Kommissarin благодаря, госпожо Пендергас. Сега госпожа Георгиева. Благодаря. Почитаеми депутати, искам да благодаря на докладчика госпожа Бастос, както и Комисията за жените в парламента за този добър доклад и за постоянната им подкрепа за програмата ДАФНЕ. По новата многогодишна финансова рамка Европейската комисия предложи да включи а, и да покрие всички инициативи на програмата ДАФНЕ с а, бъдещата програма за права и граждански инициативи. И ще отговоря на въпроса. По новата програма всички цели на ДАФНЕ и дейности ще получат финансиране. Бюджетът с новата програма е съвместим с бюджета, който бе заделен до сега. Подходът на комисията по многодишната финансова рамка се фокусира върху гъвкавост, упростяване и принадена стойност. Комисията цели да развие максимална синергия между три дейности – борба с насилието, равенство между половете и правата на детето. Всички те сега влизат в една обща програма – тази програма ще се изправи пред нови предизвикателства, които са описани в доклада на госпожа Бастус. Новата програма е отворена за всички държави членки, за трети страни, за всякакви видове проекти и дейности, които са били финансирани преди по Дафне 3. Новата структура на програмата ще даде възможност на Европейската комисия да подобри управлението на програмата и да реши различни проблеми, които бяха открити при оценката на Дафне 3. Те са описани и в доклада. Сред тях са потребността резултатите да бъдат разпространявани, проектите да включват повече по-разнообразни географски райони, по този начин ще има и по-добро управление, ще бъде по-лесна процедурата, по-малко бюрократична, по-еднообразна. През 2012 Европейската комисия ще актуализира инструментариума на Дафне и по този начин всички ще се запознати с резултатите от проектите. Идеята е тази база данни да бъде запазена и да се използва тя за модел за разпространение на резултати във всички сфери. Накрая, като комисар за хуманитарната помощ, трябва да кажа, че морално погледнато, нравствено погледнато, когато подпомагаме други държави е, борбата с насилието срещу жени, няма да имаме основание да ги погледнем в очите, ако не го правим тук в Европейския съюз. Затова подкрепям действията и връщам двете минути, които взех при предишното си изказване. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, госпожо комисар. Приключихме обсъждането по този доклад. Следващата точка от дневния ред. Доклад на Норица Николай. Положение на жените по време на война. Имате думата, госпожо председател. Господин председател, госпожо комисар, колеги,